Ако няма възражение, тогава протоколът е одобрен. Друго съобщение. Компетентните органи на Френската република са изпратили на председателя две искания за снемане на парламентарния имунитет на господин Жан-Франсуа Ялк, както и две искания за снемане на парламентарния имунитет на господин Жан-Мари Лепен е, поради хода на съдебни производства. Съобразно правилника за дейността на парламента, исканията се изпращат на Комисията по правни въпроси на парламента, която е компетентна да ги разгледа.